е изявление на съвета и комисията, свързано с слагането на край на сексуалния турмоз и насилието срещу жени на обществени места. Давам думата на комисаря госпожа Крецо. Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати. Много е важно да се включи тази тема в дневния ред, а именно насилието срещу жените. Както знаете, това е приоритетен въпрос за комисията и разбира се, ние не можем да приемем или толерираме каквато и да била форма на насилие. От самото начало искам да кажа, че въпросите на обществената сигурност и реда са в правомощията не на Европейския съюз, а на държавите членки Насилието срещу жени е израз на неравенството между мъжете и жените. Насилието срещу жени, в това число сексуалния тормоз, са неприемливи където и да се случват, каквито да и да са обстоятелствата и независимо от предисторията на извършителите, всички трябва да спазват закона и да зачита основните ценности, на които се основава Европейския съюз. Сексуалната сексуалното насилие и тормоз не са ново явление. Агенцията по основни права е провело проучване, което сочи половината жени са преживели сексуален тормоз. Всяка десета жена в Европейския съюз казва, че е била жертва на сексуално насилие и всяка 20 е била изнасилена трябва да направим така, че улиците, площадите и гарите да са безопасни за жените и момичетата. Трябва да създадем среда, в която жертвите да не се страхуват да съобщават за турмоз или насилие. Трябва също така да се погрижим извършителите да бъдат осъдени. Събитията в Германия е, в новогодишната нощ е, привлякаха внимание върху е, специално върху насилието на обществените пространства. Мерките е необходимо е да има по-ясни разпоредби в, криминал, в наказателния кодекс. Обсъдени са идеи между министрите на правосъдието. Конвенцията на съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие, така наречената Истанбулска конвенция, определя задължителни стандарти на международно ниво. Страните трябва да защитават жените и момичетата срещу насилие, в това число сексуално насилие и сексуален турмоз. Комисията обсъжда евентуално присъединяване към конвенцията. Първата конкретна стъпка беше публикуване на пътна карта от комисията през октомври 2015 година. Европейския съюз прие правни мерки, осигуряващи подкрепа и защита на жертвите. В момента обаче недостатъчен брой жертви съобщават за престъпленията на полицията. Тук новата директива за правата на жертвите може да промени нещата, като се тя оказва подкрепа на жертвите. Държавите членки трябва да прилага директивата за права на жертвите. Тя осигурява защита на правата на жертвите и техните семейства, осигурява се подкрепа и защита тогава, когато полицията разследва престъпление, както и по време на съдебни дела. Конкретните потребности на жертвите на сексуално насилие са предмета на директивата. необходими са специфични мерки, които да ги предпазят от посегателства по време на процеса. Всички знаем, че само законодателството не е достатъчно. Ето защо финансираме проекти, които действително променят нещата посредством програми за гражданско възпитание. Имаме, предвидели сме 3 милиона евро за национални и транснационални проекти за защита на правата на жертвите и допълнителни 3 милиона са предвидени за транснационални проекти за борба срещу сексуален турмоз и сексуално насилие срещу жени. Равенството между мъжете и жените е една от основните ценности на Европейския съюз и ние много държим на постигането на равенство между половете. Усилията за борба срещу сексуален тормоз, сексуално насилие са част от по-голям стратегически ангажимент за равенство между половете. Искам да ви уверя, че през следващите години ние ще предприемем поредица от действия, за да подобрим равенството в Съюза и да намалим случаите на насилие срещу жени. Благодаря за този дебат и искам да ви предам посланието на колегата Юрова, която не можа да бъде тук поради други ангажименти от нас, свързани с нейния ресор. Uh, искам да уведомя парламента, че е, политическите групи се споразумяха съвета да не участва в този дебат. Първият оратор госпожа Холмайер. Госпожо председател, госпожо комисарка, скъпи колеги, след събитията в Кьолн, темата за сексуалното насилие срещу жени придоби ново измерение и слава Богу, отново започна да се обсъжда. Кьон извършителите бяха най-вече от Северна Африка, от Марокко и а, Алжир. А, въпреки, е, че в Кьон нещата се случиха така, не бива да забравяме, че пред дискотеките е, е, жените се опояват с капки от извършители с неафрикански происход на много места се упражнява насилие срещу жени, насилие с сексуален характер. Такива деяния трябва да се преследват от закона и смятам, че е чудесно, че Европейската комисия, госпожо, госпожо Крето, обръща внимание върху това, че в законодателството на четири държави се предвижда жените да трябва да доказват, че също тях е било упражнено насилие, вместо под отговорност да бъдат привлечени извършителите. И жените, които по принцип а, а, трудно говорят за а, това, което им се е случило, не подават сигнали и изпадат в още тежко положение мисля, че трябва да наложим на върховенството на закона без значение каква е националността на извършителя и каква е причината за извършеното престъпление. Трябва да направим така, че а, е, жените да не трябва да а, е, ходят облечени без да показват парченца кожа от себе си. А, е, равенството между мъжете и жените е част от нашия а, Европейски съюз, за разлика от други държави, които дори и със закон оправдават нас, а, насилието срещу жени. Госпожа Арена. Благодаря, госпожа председател. В Европа една от всеки три жени е била жертва на насилие, е жертва на насилие или ще бъде жертва на насилие. Най-често това е поради насилствени действия на, на, на съпруг, приятел или член на семейството. През 2014 година а, видяхме а, а, кризата с мигрантите, но всъщност кризата с насилието на, към жените в Европа а, а, съществуваше преди тях. Е, и това са действия, извършвани от множество мъже от различни, от различен происход, от различна религия. Случилото се в Кьон е изключително безпокоящо и трябва да се предприемат мерки, но също времено трябва да има и методи за борба срещу стереотипите, срещу предразсъдъците и именно предразсъдъците, които насърчават доминиращ мъж, подчиняваща се жена, един активен мъж срещу пасивна жена, независим мъж срещу зависима жена и прочие. Това са стереотипи, които са отпечатани върху цялата ни култура тук в Европа. За това трябва да се работи много е, издълбоко. И точно заради това е необходима стратегия за равнопоставеността между половете, за която говорихме тази сутрин. Благодаря, госпожа Вишневска. Госпожа председател, дами и господа, масовите нападения в европейските градове са знак, че многокултурната политика – се е провалила. Не е случайно това, че немската полиция не е реагирала в новогодишната нощ. И това, че някои от тях, от а, а, полицаите, твърдят, че жертвите са предизвикали атаките заради своето облекло и парфюми. Заместник председателя Тимерманс каза в Кьон, че тук става дума за липса на обществен ред а, и че това не е свързано с кризата с мигрантите изобщо. Но моят въпрос е до каква степен Европейския съюз а, смята, че а, доброто име на мигрантите е по-важно от насилието срещу жените. Е, какво се случва в е, е, центровете за беженци? Кога ще спрем насилието срещу жените? Кога ще започнем да действаме, за да може жените в Европа да се чувстват в безопасност? Много се изненадвам, че има хора, които са слепи за тази нова вълна насилие срещу жените и за връзката и с мигрантската криза. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Е, много се е, радвам, е, че броя на феминистите в Европа се увеличи. Най-накрая всички разбраха, че когато една жена каже не, това наистина означава не. Същевременно не разбирам защо и една анкета на Евростат 25% от европейците смятат, че момиче облечено точно в пола предизвиква проблемите. Атаките Кьон а, бяха използвани от популисти за нападки срещу беженците. Правата на жените играеха маловажна роля. А, давам следния пример. От много години насам жените се опакват от сексуално насилие на Октоберфест. Какви са последиците? Никакви. Никакво внимание от страна на медиите. За това искам да благодаря за вашата подкрепа за феминизма, но последното, от което имаме нужда, нужда е опортунистичен феминизъм. Няма никакво съмнение, че събитията от Кьон са резултат от недостатъчна интеграция и проблеми в правния ни ред трябва обаче корено да се промени а, е, възприятието за ролята на а, е, жената в европейското общество. Извършителите трябва да бъдат наказани без значение кои са те и откъде идват. А, е, необходима ни е европейска рамка и нейното приложение в национален мащаб, за да се борим с насилието срещу жените с всички възможни средства. Културните различия в рамките на Европейския съюз съществуват, съществуват и извън страните членки. Вероятността за извършване на престъпление от страна на емигрантите е точно толкова голяма, колкото вероятността за извършване на престъпление от граждани на съответната държава. Наша задача е да се борим с вълната от беженци, като ги интегрираме в обществата. Това, което казва Ангела Меркел е вярно. Ако направим съотношение, ако поставим съотношение броя на жителите на Европейския съюз и броя на емигрантите, ще видим, че проблемите са в нас. Има въпрос с синя карта от госпожа Требесиус. Ще, ще отговорите ли? Госпожо Мелина, е, вие казахте, че 20 че 25% от германците са поискали а, е, момичета да не носят мини пули, но въпросът беше зададен по различен а, е, е, начин. Говорихте за сексуалното насилие срещу жени на Октобер а, Фест. А, а какво ще кажете за за това, че в Хамбург хората трябва да водят децата си на училище, за да ги предпазят от сексуална насилие от страна на беженци. Това, което казвате на мен не ми е известно, но това, което казахте в началото не е вярно. Вие не сте ме разбрали. Аз цитирах изследване на Евростат. Нямаше нищо общо с германските училища, нямаше нищо общо с това, което казахте, което цитирахте. В крайна сметка, знаем, че насилието срещу жени се случва и без значение от кого е извършено то, трябва да бъде преследвано. Аз няма да ви подкрепя обаче във вашия опортунистичен феминизъм. Аз ще продължа да се боря за равнопоставеността на жените на всички равнища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 Това се случва и с а, е, отбели а, е, е, мъже, такова насилие се случва и в Европа, и в цял свят. Трябва да се направи нещо, за да се води борба именно с този вид насилие. Всички жени имат право да се същитават срещу такъв вид турмоз и насилие. И ние тук действаме, е, именно е, се опитваме да защитаваме правата на жените да се защитат срещу насилие и не би трябвало да го квалифицираме. Става дума за една кампания. Ние искаме да е, е, се борим за права на жените, права на аборт и така нататък. Е, има среди, които се противопоставят на всичко това. С нощи е, дебатирахме по този въпрос. От дясната страна на залата беше абсолютно празно. Тези хора просто не се вълнуват от живота на, на жената. Те само насъскват и създават негативни настроения. А ние се опитваме всеки ден да устояваме тези права. Е, има синя карта за вас от господа Вишневска. Ще я приемете ли? 30 секунди. Bardzo. Szanowna Pani, czy nie uważa Pani, że używa Pani... В е, тази дискусия е, се изтъкват аргументи, които взаимно се изключват срещу... Вие сега говорите срещу е, депутатите от дясната страна, но това не е достойно за човек, който е, се намира в този парламент. Аз като човек от дясната страна на политическия спектър не бих искала да виждам такова нещо. Да, може би не сте ми видели, но аз вчера седях точно на, това, на същото място. Само констатирам, че всеки път, когато е, обсъждаме въпроса за равнопоставеност на жените, вие гласувате винаги против. Е, е дали става дума за аборти, за деца, за сексуално насилие, за правата на самостоятелен е, независим живот, вие винаги сте е, контра. И Е, това сочи, че вие не се интересувате от правата на жените, а отправяте расистски е, послания. Две минути сега Ангелика Млинар. Благодаря, госпожо председател. Е, този тормоз срещу жените в, е, е, не е, е изолиран въпрос. Сексуалното насилие е едно от най-големите проблеми, пред които сме изправни в Европейския съюз и извън него. Ако не сложим край на това, няма да има пълно равенство, както е залегнало в договорите. За да решим тези проблеми и да направим максималното, за да гарантираме равнопоставеност, ние не трябва да спрем с тези кампании за заостряне на вниманието ако искаме да променим положението на жените и момичетата в Европейския съюз, трябва наистина да изчистим правните, правния вакуум, който все още съществува в това, в това отношение. Да, можем да говорим и трябва да говорим за патриархално отношение, за мачо отношение, за това, че се ширят хитросексуалните патриархални норми с пред предимство на мъжете. Но не бива да, да използваме като изкупителни жертви конкретни групи. Е, един човек, който с хора, които ме обвиняваха преди половин година, че съм феминистка, сега ме опрекват, че не правя достатъчно да защита правата на, живета, на, на жените. Не е ли това един вид лицемерие? Аз ако искаме да успеем в борбата с, с насилието с жените и да гарантираме равенство за всички, трябва да отидем по-далеч и по-надълбоко да е, потърсим корените на това насилие, а да не опростяваме, да не се плъзгаме по плоскостта на опростенческите расистски е, тези. Благодаря. Сега Маргот Паркър от Европа на свободата и демокрацията и праката демокрация. Три минути. Добре е за депутатите, които нямат никакви правомощи или отговорности да седят тук и да си говорят. Но хората в реалния свят е, е, биват ли чути? Комисията не приема да се направи връзка между миграционната криза и сексуалните, сексуалните нападения в Кьон и другаде. Всъщност в Комисията за жените преди две години един лейбористски депутат ме нарече расистка ако ставаше дума за вашата майка, дъщеря или приятелка, щяхте ли да се реагирате по същия начин? Това се случва, когато се отворят широко вратите за други култури и е, жени, тогава жените почват да се третират като второ, е, граждани от второ качество. Шведската полиция казва, че няма да докладва за даден случай, защото от това могат да се възползват политически партии. Ако германските политици кажат, жените трябва да се държат различно на публично място, това е наистина позорно. Хората, за които гласуваме и органите, които очакваме да ни защитат, цинично обръщат гръб на, е, и на жените, и на мъжете в името на политическата коректност. А какво се случва, когато хората, извършили тези престъпления, получават паспорт или е, гражданство в е, страна на Европейския съюз? Те спокойно могат могат да живеят в Великобритания без да се прави тяхното криминално досие. Мащабите на проблема е, са огромни, но какво е, има от другата страна на тази криза? Над 10 000 мигрантски деца са изчезнали. Европол твърди, че тези деца и младежи са е, продадени е, като е, и се насилени да, да е, и, бъдат, и са експлуатирани за сексуални цели. Това да не споменаваме е, стотиците, хилядите е, изчезнали или загинали в, в Средиземно море. Последствията за жените и децата, които търсят е, по-добър живот е, за себе си, е, е ясна. Е, Европейския съюз е, разширява смисъл на Женевската конвенция чрез е, една директива, която я квалифицира и това доведе до милион хора, които пристигнаха в Европа 2015. Мнозина използват услугите на криминални мрежи, защото няма контрол по границите, няма проверка за, на криминалните досиета. И това доведе до какво ли не, включително на туристичните нападения в Париж. Част от е, този турмоз и сексуално насилие с жени, е, този турмоз и сексуално насилие с е, е, е, жени е част от всичко това. И мъже и жени се превръщат в невидни жертви на хора от други страни. Ние трябва да контролираме границите си или трябва да се откажем от тези. Госпожа Паркър, имате синя карта. Е, ще приемете ли синята карта, госпожо Марго? Не ви чувам. Не желаете. Не приемам. Сега Вики Мейер от е, НФ за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз съм гневна, аз съм е, много гневна за това, че е, Европейския съюз обикновено се говори лицемерно за, безопас... за безопасността на жените, а сега сме изправени пред е, една опасност, а именно ислямизация на Европейския съюз това представлява заплаха и за жените. Видяхме е, какво стана в Кьон, в е, е, Франкфурт и другаде. Жени, които биват тормозени, изнасилвани, просто защото сега тече е в ход сексуален джихад. Някои твърдят, е, проблема не е свързан само с емиграцията, въпрос е на обществения ред. Как въобще дръзвате да кажете нещо такова? Това е просто скандално да се е, изтъква като аргумент въобще. Европейския съюз, Шенген, тук се корени проблема. Това улеснява сексуалния джихад, който се развихря и отваря вратите за варвари... ислямско варварство. Ние трябва да, да ислямизираме света си. Следва Удофот. Наистина има ексесии на това насилие, но това е продукт на една неуспяла не е продукт на неуспяла интеграция, а продукт на фалшива толерантност. Наистина, десетки години е, политиците водиха е, е, политиката на откритите граници и проповядваха толерантност. На 4 септември госпожа Меркел каза, че няма нужда да се правят проверки и че вратите са отворени за всички. Случаите от Кьолн и други госове те премълчават происхода на това насилие. и е, всъщност биват подети от медиите с една и подкрепени от медиите с една, чрез една фалшиво разбрана политическа коректност. Единственото, което комисарката каза е, за не отговаря за, за реда и, е, и правата, отговарят не Европа, а националните държави. Сега Констанс Легрип за две минути madame la présidente euh, si nous sommes euh, réunis euh, ce soir à une heure malheureusement. госпожо председател мисля че днес е, вечерта сме обединени е, в е, нашата възмутеност срещу тормоза и насилието срещу жените. И всъщност това насилие всъщност се дължи на обществото, в което живеят тези хора, които го извършват. И тези проблеми не се решават с устни въпроси или с писмени декларации. Усетихме огромната вълна на шок. Масови тормози и насилие, картините от Кьолн. На 31 декември и 1 януари. Такива неща не са се случвали на европейска земя от много отдавна. На публично място от, от агресивни мъже. Всъщност тези престъпления не могат да се обяснат с света на кожата или пък гражданството. Всъщност, много често осъждаме подобни прояви на заседанията в парламента. Затова трябва съвсем решително да кажем не. Не можем да си затворим очите, не можем да отричаме действителността. Сещам се за един френски философ, който ни подсеща да се помагаме на по-слабите, Благодаря, госпожо председател. Тези събития в Кьон са изключително тежки и сериозни. И затова не можем да си позволим да разбъркваме нашите аргументи с популистски идеи. Това, което се случи в Германия преди месец, трябва единодушно да бъде осъдено и след това много внимателно да анализираме процесите, за да не нарушим баланса в Европейския съюз. Не можем да си позволим да насочим с пръст безогледно, без да вземаме предвид обстоятелствата. Всъщност това, което се случи, прилича много на военна операция – която предвижда предварително ефекта, който ще постигне. Всъщност това е предизвикателство към нашата свобода, към нашата култура. Но дори и да обявим емигрантите за потенциална заплаха, с това по никакъв начин няма да помогнем на жените, които са пострадали. Не бива да забравяме, че има тормоз срещу жените. Освен такива случаи, и то е ежедневен. Това се дължи на, на съответната култура и менталитета. Затова има нужда от въвеждане на строги мерки, борбата срещу арогантността. И тук трябва да включим а, идеята на зачитане и уважение към жените. Благодаря, Герих. Господин Герих. Благодаря, госпожо председател. Е, смятам, е, че не е добре да се е, назовават расисти колегите, които мислят различно от нас в Кьон е, има предистория. Е, това е един неуспех на полицията, на, на местните органи е, в е, битката с, с е, престъпни групировки. Ние всички искаме да е, сложим край на сексуалния турмоз срещу жените, не само на публични места, а въобще. А въобще, много жени са преживели това. Става дума за 26 милиона жени 80 е, 60 е, минути е, бе обект на насилие една жена, но за това не се каза нищо. Така че сексуалните нападения по коледа и реакцията срещу тях отдавна трябваше да, да се случи. Този дебат в Европа трябва да продължи. Трябва обаче да се води по същество и за да се помогне на жертвите трябват факти и трябва факти за правното състояние, е, а то е много различно. Е, правната уредба в държавите членки е различна. За в в Германия, например, е, наказуемо е деяние от този род, само когато жената се е, докаже, че е била в безпомощно състояние. Или в други държави е, доказателството е телесни наранявания. Председателя, председателката слага край на изказването. Трябва да има равнопоставеност, така че времето ви изтече. А сега Една минута. Los los acosadores y Руми. Агресорите трябва да се преследват, разбира се, и да се осъждат където и да са и откъдето и да идват. С това сме съгласни, но въпрос е как ще действаме. Искам да похваля холандското председателство за тази конвенция в е, Истанбул, инструмент, който наистина е много важен за борбата срещу насилието над жените и ратифицирането на този инструмент тази година от Европейския съюз което беше потвърдено от комисията от госпожа Юрова. Е, искам също така да попитам и комисията за директивата за жертвите на престъпление, кога ще свършим с транспонирането, доклада за транспонирането в държавите е, членки. Имаме инструменти, трябва да ги използваме. Благодаря. Благодаря, госпожа Корнелия Ернст. Е да, тук е, става дума за едно особено измерение на сексизъм а, е, срещу жените. А, тези дни не трябва да релативираме нещата. Този дебат а, не трябва да се използва, експлуатира за други цели, не за насъскване е, с, с, е, и на, на, насаждане на национална омраза. Тук става дума за дълбок е, не, зачитане на човека като такъв на съществото. И трябва да говорим по тези неща, не в тесния смисъл на сексизма. За защото е, тормоза в публично пространство е, е наказуем в Германия, но всъщност е, наистина трябва да направим така, че жените да нямат страх да се явяват е, е, на публични места, е, от, да не се опасяват, че ще бъдат е, е изнасилени или преследвани. Това е един сериозен обществен проблем във всички държави членки. Жертвите заслужават да бъдат закрилени в проекта борбата с насилието трябва да се води във всяка отделна държава членка. И е, идеята е, за равнопоставеността трябва да се, да е, се поддържа жива е, и като идея, и като практика, защото в противен случай няма да има е, свобода и достоен живот за живите. Microphone. Да, от това, което стана в Кьолн е наистина поразително. Но аз искам да някои от вас се опитват да обърнат този дебат като дебат срещу бежанците. Това е глобално явление и европейско явление. много преди мен казаха че една трета от европейските е, жени са е, изпитали, са били засегнати от е, такова насилие. Например, тази година 8 такива случаи имаме, а миналата година над 40. Така че представителите на комисията, нека да има едно добро заключение от дебата днес, да ни представят директивата срещу насилието срещу жените във всички случаи, която се прилага. Благодаря. Господина Изабела Адинофи, минута. Мисля, че нашия дебат идва доста късно, един месец по-късно от събитията и се провежда в доста късен час. Това, за което става дума, е престъпна мрежа от мъже, които тормозят жените. И това е престъпление, което трябва да бъде наказано от закона, без оглед къде е извършено в Европа или където и да е в света. В никакъв случай не можем да си позволим да жените да се откажат от правата си, които завоюваха с толкова трудности. Затова има нужда от конкретни факти. Благодаря, Благодаря. една минута. Десетки жени бяха нападнати през нощта срещу 1 януари. Но всъщност нашите феминисти във Франция веднага се включиха в възмущението си Вярното е, че, е, вярно е, че Националният фронт е най- най-феминистката организация във Франция, защото ние сме против е, е, всякакви емигранти в огромни бройки. Всъщност защитаваме нашето право и патриотите във Франция, които представлявам, са готови да защитават своите жени. Галпелц. Госпожо председател, госпожо комисар, радвам се, че мога да участвам в този дебат, посветен на много важна тема. Всичко това се случва много близо до нашата територия. В миналото такива работи ставаха далеч от нашите страни. От тук искам да заключа, че не бива в никакъв случай да се позволи подобни неща да се случват отново. Как е възможно един кмет да си позволи да твърди, че жените не бива да носят парфюм или къси пори на улицата? Нападенията, които се случиха, чисто и просто проверяват възможностите и затова в никакъв случай не можем да си позволим да ги толерираме. Клея Муди, две минути. Thank you, President. I joined... Благодаря, госпожо председател. Присъединявам се към колегите, които осъдиха нападенията срещу жените е, в новогодишната нощ. Всъщност, е, тормоза на жените не започна на 31 декември 2015 година. Преди два месеца на Октоберфест е, стотици жени се оплакаха от сексуален тормоз. Тогава обаче нямаше толкова голяма загриженост. През 2014 година съобщават статистическите факти, че една от три жени е била жертва на тормоз и насилие. Така че насилието и дискриминацията в Европа предшества далеч по време събитията в Кьолн. Осъдих тези действия в Кьолн е, и продължавам да се възмущавам от тях Радвам се, че колегите ми насърчават за практически действия срещу тези престъпления. От тези, които викат най-силно сега, не виждам хора, които в предишни периоди са се борили за правата на жените. Да, в ЮКИП аз съм малко скептично настроена за това, че са в тази посока ориентирани. Не смятам, че Националния фронт във Франция е най-феминистката организация. Може би <clears throat> ще има призови, призови приз, към правителството на Великобритания да ратифицира Истанбулската конвенция. Нека сега обаче да се насочим към практически действия, които да не позволят жените да бъдат тормозени. Без оглед на това, кои са извършителите. Благодаря. Госпожо Муди, от господин Урек има синя карта и въпрос към вас. Ще приемете ли? Тогава следващата изказваща се Урики Требезиус, минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Събитието от Кьолн не са единичен случай. Във всъщност около 20 германски градове също имаше жени жертви над подобно насилие, предимно от африкански мъже. Обикновено това беше е, е, грабеж, кражба, комбинирана с сексуално насилие и наистина немското, това е много често се случва и германското общество започва да свиква с тези е, инциденти. Е, говори се, че трябва да се държат по е, по-приличен начин, че не трябва да, да и че не е необходима допълнителна защита на жените. Е, достатъчно е те да са облечени прилично и да не е, предизвикват вниманието. Но е, е, ако се тръгне по тази логика, трябва да е, заделим зони за е, жени в публичния транспорт, в обществения транспорт. Това обаче не може да се промени, ако жените наистина се превръщат в граждани от втора категория и полицията си затваря очите. Този персонал във всъщност е претоварен, е, вниманието е насочено към беженците е, и е, нещата излизат от контрол. Когато политиците правят лоша политика, медиите трябва да отразяват това и да престанат с политическата коректност, чрез която скриват неверните действия на, на некоректните действия на политиците. Сега госпожа е, пимента Лопес. Благодаря ви. Тези организирания сексуален турмоз е, не са ново явление. Е, то е с кризата на иммиграцията. Невъзможно е да търпим това нещо към нашите жени. Нетърпимо е да се прави такова нещо с, спрямо жените. Това не вреди само на тях, а това е един структурен проблем. А, сексистските агресии са изключително неприятни и а, е, а, е, също и с, независимо дали са емигранти или а, е, европейци. А, и само една, а, едно съобщение, една критика на такива а, на това отношение, освен това и а, образованието, заличаване, премахване на такива стереотипи и включване и на мъжете в борбата също тази, за тази кауза ще помогне. Благодаря. Благодаря, Жуал Пимента Лопеш, една минута. Os acontecimentos que se registaram na passagem de ano de Colónia revestem... Благодаря. Събитията в Кьолн са наистина много сериозни. И очевидно това беше координирано действие в Кьон и трябва много внимателно да се разследва, без да бъде експлуатирано от крайната десница. Винаги има а, какво да се извади като заключение от тези събития. През януари комисията отрече връзките между иммиграцията и Кьолн е важно дебата да се съсредочи върху основния проблем е, възмутителното сексуално насилие над е, жените. Отговора е да се е, борим срещу агресорите и срещу такива ценности, които смятат жената за предмет за да може жените да запазят своята, своето достоинство. Благодаря ви. Жорди Себастиан. Благодаря, госпожа комисар. Е, е, аз е, вземам повод от другия испански колего. Нека най-после да имаме тази директива европейска, защото това е необходимо. Говорим тук за насилие срещу жените в, на обществени места, но има и, и, и лични, частни а, места, защото ние продължаваме да подкрепяме патриархалните клишета. А, а, е, е, някои а, си затварят очите и обвиняват а, а, иммигрантите. Една от всеки три жени обаче е жертва на насилие в Европа. Няма толкова си мигранти, така че използва се по този начин жената на публичното пространство и комисията, Европейската комисия ще направи ли нещо, за да реши проблема за насилието срещу жените в Европа? Благодаря. Следващия минута и половина. Чухме много дебати за инцидентите в Кьолн и други градове. Същевременно виждаме, че нараства ксенофобията сред обществеността. Трябва да отговорим и отговора ни трябва да бъде базиран на, на системата, на правната ни система дали става въпрос за жените или мълцинства с друга религия, такова поведение е неприемливо. Всеки в нашите градове трябва да се чувства безопасно. И ние трябва да съдим много по-строго тези, които смятат нещо друго и които опитват да замазват нещата. Е, няма извинение от културна гледна точка за това, което видяхме в Кьолн, нито пък за раци, раси, расизма и населието. Така че не може е, някой да налага как да се обличаш, е, кого да обичаш и така нататък. А, а, трябва да може човек да живее живота си свободно, без да се страхува. Това е основата на европейските ценности и на това какво означава Европа днес. Правата на всички трябва да са защитени и е, най-основните е, е, свободи да бъдат уважавани от всеки на континента, независимо кой и какъв е той. Благодаря ви. Сорая пост. Две минути. Благодаря ви. Радвам се, че най-после говорим открито за тази тема и тя бе включена в дневния ред. Това не може да се каже, че е ново явление или се ограничава само в националните граници на дадена държава. Насилието на мъжете срещу жените е глобален проблем и търси глобални политическо решение. Всяка трета жена в Европейския съюз е, е обект на сексуално насилие и Обикновено е, обичайното място на жените е техния дом и там се извършва също е, насилие срещу тях. Половината от населението на Европейския съюз е, не се чувства у дома си в собствения дом или в публичното пространство. Това е наистина сериозен политически проблем. Трябва наистина да изработим стратегия на Европейския съюз е, за тази цел. трябва да е, се борим срещу и да гарантираме защита на жените навсякъде срещу сексуалния тормоз. Насилието обикновено се извършва от мъже с различен културен, е, е, различен происход, възпитание или културни традиции. Това, че се занимаваме с въпроса, показва колко важен е той. В Швеция имам, се проведе една кампания и тези, които се опитаха да защитават жените, бяха наречени екстремисти или на, на, нацисти. Или расисти, изнете. Сега, Джулия Гърлинг, една минута. Благодаря ви. Аз се присъединявам към всички тук да осъдим това, което се случи в Кьолн. То е неприемливо но искам също така да кажа, че наистина вярно е, че не сме току-що открили насилието срещу жените и да си спомня това, което правих преди 40 години като студентка през 70-те години. Имахме едно движение Reclaim the Night. Е, нощта е наша. Да се позволи на жените да излизат е, навън как, така както желаят, без да ги тормозят. Говоря за Обиненото кралство. Е, наистина е много важно, е, да, че обърнахме внимание тогава. Тогава не беше въобще културен въпрос. Става дума за британска, английска култура и мъжете не позволяваха на жените да си да водят нормален живот. За съжаление и сега сме в същото положение и се надявам, че кьонския урок може да ни получи на нещо и да се промени живота на жените. Благодаря ви. Следващия Елеонора Форенца една минута. Благодаря. Смятам, че събитията в Кьолн трябва да се е, оценяват на базата на солидарността, без е, ама, но и без смягчаващи обстоятелства е, срещу тези, които подложиха жените на, тази, на агресията. Аз също смятам, че реална политика срещу насилието на мъже над жени трябва да гарантира а, пълно право на самоопределене на жените. В Европа все още има много дискриминация на базата на полова принадлежност и а, трябва да се борим срещу насилието от страна на мъжете. Жените са третирани като предмети, когато са субект на агресия и се експлуатират в ксенофобските кампании, расистските кампании. Както каза преждеговорившия, ние не сме нечии жени, никой не трябва да ни, няма нужда да ни защитава, нямаме нужда от армия. Сега господин Клаус една минута. В Европа жените трябва да се чувстват свободни и нощем и в публичното пространство, без да имат страхове. Но в много, е, на много места това не е, е така. Днес и това е скандално. Е, чия е вината е от една страна, но често насилниците се измъкват с някакви дребни наказания за дребно хулиганство. Естествено, е, колкото повече е население, толкова повече полицаи. Всеки, всяко селце има своята, своя полицейски участък, а в е, Германия с нарастване на е, населението и с миграционната вълна, броя на, на полицаите не се увеличава, а напротив, намалява. И наистина в случая с Кьон не е, е, полицейския началник трябваше да си подаде оставка, отговорния министр, а именно министра на вътрешните работи. Благодаря. Сега Милан Звер има думата, минута и 30. Благодаря ви. Първо, искам да кажа няколко думи за заглавието. Защо не говорим за това какво действително се случи, един акт на насилие, извършен от определени хора. Защо говорим за сексуален турмоз и е, насилие на жените на обществени места? Мисля, че намеренията са добри. Опитваме се да направим всичко възможно това да не се повтори. Не искаме втори кьон. Но насилието срещу жените в Кьолн не е изолиран инцидент. Това е наистина атака срещу нашата система. И ние трябва да сме твърди по отношение на посланието, което изпращаме. Никой не трябва да е, може да променя нашия начин на живот. Никой не трябва да ни заставя да мислим по различен начин. И аз се питам, защо толкова много жени и неправителствени организации мълчат по въпроса. Може би дори се опитват и да отклонят вниманието от този въпрос и да, го, да говорят за насилие в семейството вместо това. Тук наистина а, пропускаме нещата, ако не говорим ясно и честно за инцидента. Госпожа Ружа Томашич, една минута. Благодаря. Сексуалният тормоз и насилието срещу жените винаги са неприемливи неща и трябва да се наказват строго. Разбира се, ако това се случи в дома на а, човек, понякога не може да се реагира, защото то не е декларирано. Но да не наказваш насилието на обществено място и то най-строго не може да се оправдае. Ние сме свидетели на все по-увеличаваща се тенденция на тормоз на жените в Европа, благодарение на иммигрантите, които идват от неевропейски култури неодавнашните инциденти в Германия. Някои е, се обръщаха, скриваха си главата в пясъка, но това вече не е възможно. Това нецивилизовано поведение е абсолютно неприемливо и трябва да бъде изкоренено и правно, и морално. Всеки е равен пред закона, включително и мигрантите и търсещите обежище. Тези, които не приемат това, нямат място в Европа. Благодаря. Nun ist Herr Stefan Eck am Wort für eine Minute. Stefan Eck за една минутка. Е, случилото се в Кьолн е, поставя за пореден път въпросът как да защитим жените срещу социално насилие. 40% от жените е, над 16 години в е, е, Германия са обект на таков насилие или турмост. Но сега наистина с мигрантската вълна всичко се прехвърли на гърба на мигрантите. Не трябва да използваме подобни събития да се експлуатират от десните сили в Европа с, за расист политическа пропаганда и е, да се е, стоварват на гърба на хора с миграционен происход. Е, сексуалното насилие не е ново у нас. Не може просто да поставяме, да застрашаваме сигурността на хора и да ги обвиняваме просто защото са от Африка или другаде. Трябва да работим за тази кауза, да опазваме жените без е, сексизъм, е, без е, расизъм и да не обличаме тази кауза в расистски дрехи. Ана Заборска за минута и 30 секунди. Следващата. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Едни от основните ценности на Европейския съюз са човешкото достоинство, уважение, към всяко човешко същество. Мъж, жена, дете. Това не е културна традиция в Европа, а и е правна постановка. Действията, които заплашват достоинството на друго човешко същество, са усъд... подсъдни ус... и няма значение дали лицето, което е извършило такова насилие, е, е гражданин на страната, иммигрант или беженец. Женевската конвенция дава възможност, авторизира депортирането на беженци, ако те е, е, са осъдени за сериозни престъпления. Аз съм убедена, че всички тези нападения срещу достоинството на е, жените могат да се класифицират като сериозно нарушение, независимо от статута на извършителя. В условия, в които ние сме изправени пред кризата с миграцията в Европа, такива а, действия от страна на емигрантите са а, заплаха за сигурността ни. И а, призовавам а, към държавите, призовавам държавите да а, ревизират своето законодателство, за да се защити достоинството на всички в Европа. Господин Юрек за една минутка. Марек Юрек, една минутка. Благ... Това, което се случи в Кьолн е ужасно, но това показва какво може да се случи наистина в Европа, за съжаление. Аз се надявах да чуя тук, да присъствам на един е, сериозен дебат, но това, което се чувам тук е недостойно. Особено отношението ни към жените. Често е, унижението на жените е нещо обичайно, е, част от нашето ежедневие. От тази гледна точка това, което се случи в Кьолн, не е изненадващо. Имам един въпрос е, към Европейската комисия. Как можете еднозначно да да обвинявате е, полицията, че тя отхвърля е, сигнали е, по политически причини. В споразумението за, в договорите на Европейския съюз е казано, че такова нещо не е възможно. Господа, с а, сексуалното насилие а, срещу трябва наистина това да бъде приоритет. Проблема е, че е празен дебат, ако не говорим за реалните и дълбоки причини, за насилието срещу жените. Не сме циници. Агресията срещу жените не се определят от происхода или економическото състояние на агресора, а от а, мъжкия шовинизъм, а, който е в нашето общество. Друго, а, крайната десница или десницата въобще а, иска да стигматизира е, иммигрантите и бежанците, за да се опита да спечели много гласове по същия начин, както се мълчат за сексуалните, е, е, сексуалното насилие в, на, в рамките на нашите граници, извършени от европейски мъже в едно общество, което се нарича цивилизовано. Е, в целия свят жените живеят под такава заплаха. Трябва думите да се превърнат в дела, за да се променят нещата. So, die nächste Rednerin ist Frau Michaela Scholdrova für eine Minute 30. Я не чух. М? Госпожа Шодрова. Насилието срещу жените аз се боря за борба с... Аз се боря срещу това насилие не защото съм хум, хум, феминистка, просто защото смятам, че ние трябва да се придържаме към демократически ценности в Европейския съюз, независимо дали става дума за мъже или жени. Това, за което говорим, не е ново. Вече се казва, че 30% от жените са били обект на такова насилие, но това, което се случи в Кьол, наистина по мащабите си е безпредседентно и то бе е, извършено именно от е, беженци е, и мигранти. За съжаление, ние не можем да подценяваме е, риск за сигурността. Знае и би трябвало наистина да предприемем допълнителни мерки за сигурност. Една подобна атака показва е, засилва настроените срещу беженците и ние не можем да, да е, пренебрегваме този факт. Е, би трябвало все пак ние, държавите членки и Европейската комисия, трябва да реагираме с съответните мерки за сигурност, с засилени мерки за сигурност. Сега Благодаря, госпожо председател. Толкова неща се случиха напоследък, така че е, дори е, левите е, не, не биха могли да си затворят очите за тях. Но нека да видим фактите. От десетилетия страни от Африка са прекалено в центъра на вниманието, когато става дума за статистика за, на, на престъпност и насилие. Този подход е наивен, защото ако поставим тези младежи в една класна стая и ги, е, им преподаваме общо е, равенство, те ще се превърнат в едни е, при, прилежни, добри европейски социал-демократи. така си мислим ние, но това не става. Ако прехвърлим хората от Близкия изток в Европа, те просто ще принесат от Близкия изток своя начин на мислене те не знаят, че това е, е грешно, че това е лошо. Е, те се опитват тук да ни покажат кой е, е шефа, кой е по-силния, кой командва в публичното пространство. Сега Чаба Согор, минута и 30. Благодаря. Никой не може да твърди, че престъпления с жените в Европа се вършат само от емигранти. За съжаление, милиони жени в Европа са обект на социално насилие или турмоз непрекъснато ежегодно. Според едно проучване от 12-та година, една от пет жени в Европейския съюз е била обект на социален турмоз, на сексуален турмоз, 2% са били обект на сексуално насилие вие два месеца преди това интервю. Не може обаче да се, да се е, отрече, че е, предимно е, е, чужденци са нападали жените е, в, е, е на Кьонската гара. Медиите всъщност насяват, посяват, сеят страх и настроение срещу е, извършителите. Не трябва да е, подценяваме това, което се случи в Кьолн, трябва наистина извършителите да бъдат осъдени. И от това следва, от това следва че не, трябва, не следва, че не трябва да предлагаме обежище за тези, които действително бягат от преследване и война но и обратното ще доведе до една безкрайна спирала на насилие. Извода от всичко това е, че ако приемащите общества искат да интегрират търсещите обежище, първо трябва да променят отношението си на отмъстителност и агресивност и да се опитат да приобщат чрез европейските ценности тези хора. Сега госпожа е, Добравка Суица, минута и 30. Тази анкета, проведена в, проведена в Лондон, една анкета, проведена в Лондон, сочи, че две от три жени са обект на турмоз в една година. Обаче друго проучване е във Франция, сочи, че една от четири жени е, се страхуват да излязат на улицата, защото е, е, поради турмоз. Това ограничава свободата на движение на тези жени, пък и тяхното присъствие на работното място в училище, оттам и достъпа им до културни и развлекателни дейности. Този дебат бе е провокиран от е, е, събитията на Кьонската гара. Това, е, от това трябва да излечем съответните полуки, но не трябва да допуснем нашите жени или момичета да се страхуват да се движат свободно, но открито. Разбира се, става дума за конкретни действия, които могат да бъдат квалифицирани като престъпление, независимо дали извършителите са е, мигранти, беженци или търсещи обежище. Във всички случаи те трябва да бъдат изправени пред съда. И съд, е, е, закона трябва да се прилага преди всичко, а не трябва просто да поставяме под един общ знаменател всички, които пристигат в Европейския съюз. Те трябва да подлежат на да, да са закона трябва да се прилага и по отношение на тях, както на всички всички други. Трябва ни интеграция, казваме ние, но трябва да защитаваме и нашите основни стойности, е, ценности. Сега е, спонтанни изказвания. Мране Петия, минута и 30. Всяко насилие заслужава а, е, да бъде заклеймено. Няма оправдание за извършителите, нито пък условия, които смягчават тяхната вина. Разбира се, жените са по-уязвими към насилие и сексуален турмоз. Е, събитията напоследък сочат, че държавите членки не е, успяват да защитят жените. Тези ужасяващи събития привлекаха вниманието първо към извършителите на тези ужасни престъпления, но това не означава, че трябва да поставяме, да, да е, генерализираме и да заклемяваме всички беженци или търсещи обежище. Наш дълг е към всички жени и жертви на насилие, както и към беженците, които е, действително бягат от е, ужасите на войната и търсят обежища е, в Европа. Европейския съюз е, вярва в достоинство на жената, защитава основните права и свободи на жените и това означава, че трябва да преследва насилието срещу тях във всичките му форми и видове но това не значи, че трябва да отблъскаме тези, които търсят обежище тук. Зачитане на европейските ценности е условие за живот в Европейския съюз. Борбата срещу насилието, интеграцията, междукултурния диалог са основните е, насоки, в които трябва да работим. Благодаря. И така е, процедурата спонтанни изказвания. Е, имаме четирима, които са поискали думата. Една минута за следващата ораторка. Yksin ja pimeässä näin suomalaiset naiset Сама и в тъмното така това е жена жена в Финландия, която излиза да е, тича. Ние не се бояхме доскоро да го правим, но сега започваме да се плашим, а, а трябва да поддържаме тези е, е, ценности. Сексуалната свобода е нещо, което трябва да е, е, отстояваме. Сексуалността между жени е, и хомосексуалността са табу, което води до едно натрупване на напрежение, което избива в е, други е, посоки, като е, това, което се случи в Хелзенки или Кьолн. Ние трябва да защитаваме хората и тук още много има какво да се прави. Втория е поискал е, една минута също за. Това е, насилие срещу жените е на базата на патриархална култура, която не е само характерна за иммигрантите. всичкото насилие трябва да се осъди и накаже. повече от половината от жените в Европа имат, се страхуват и избягват някои области, някои места. мина преди две години хиляди жени а, са били а, жертви на сексуално насилие. В Испания последните 9 години имаме а, а, над 100 а, мачиски убийци, които у, са убили жени. А, това не може да продължава така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 при влушаването на економическото положение имаше сериозни подобни прояви, а сега наскоро имаше масов случай на тормоз и насилие в Кьолн. Беженците и мигрантите трябва да се интегрират в Европа за времето, през което пребивават тук. Насилието обаче не признава социалните граници или пък социалните слоеве. По време на економически трудности неравенството се засилва и насилието се отприщва. Благодаря. Сега последния оратор за вечерта Таня Гонсалес Пеня за една минута. Благодаря ви. Една от всеки три жени в Европейския съюз са били жертва на някакъв вид насилие, сексуално или физическо. В а, Испания стотици са били убити. А, 3000 жени и 5000 жени са жертви на а, сексуално насилие в Европейския съюз. Така че този проблем, а, мачизма е точно толкова европейски, както и този парламент. Сексуалната агресия също германките на нова година беше част от а, това, което се случва срещу жените във всякаква култура, без а, изключение. Да се прави а, расистска а, и антиислямска пропаганда е обида за жертвите и е, е, начин да ни се отрезват е, правата. Така че рецептата ни срещу мачизма и антислямизма е същото. Повече обществени ресурси за образование, което да се бори с стереотипи. Е, и сега в заключение комисарката Карина, Корина Кречил има думата. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми е, членове. Дебата е много полезен и аз оценявам е, вашата ангажираност с е, това да се сложи край на сексуалния тормоз и насилието срещу жените аз зная как енергично се борите вие в Европейския парламент за достоинство на жените, за техните права, включително на пазар на труда, в участието им в политическия живот. И наистина е тъжно да кажем, да признаем, че започваме да говорим за насилие, за, за е, край на насилието. Не говорим незачитане, не което е нещо разпространено във всички държави членки от това, което е, казахте вие, е ясно, че не можем да си затворим очите за насилието и за събития, като тези в Кьолн или други части на света и света. И мисля, че тази, тази дискусия трябва да изпрати важен сигнал към цяла Европа. Но, както казах в уводните си думи, държавите членки, поради принципа на е, субсидиарност, трябва да бъдат в фронтовата линия в гарантиране на сигурността и реда е, на. Е, сигурността на гражданите и реда в Европейския съюз защото всъщност това попада в компетенциите на държавите членки, но Европейски съюз е приел няколко правни акта, които разписват общи правила и защитават жертвите на престъпления. Сигурна съм, че колегата ми е, Вера Юрова ще излезе с повече е, подробности. Имаме хоризонтален е, документ, за правата на жертвите, по-конкретни актове за е, мерки за защита се предвиждат и също така сега в Европейски, Европейската комисия работи за изпълнение на съществуващото законодателство. Имаме директива за правата на жертвите. Комисията ще следи, ще преценява до каква степен държавите членки изпълняват е, тези актове, спазват тези актове, е, но трябва да ви кажа, че само 11 държави членки са съобщили на комисията, че са предприели мерки за изпълнение на е, тези актове. Е, във всички случаи е, съм съгласна с всички вас, че ни трябва твърдо да заклеймяваме и да даваме на съд извършителите на, на насилие срещу милионите жени в Европа. Това е за да, да превърнем основните права в факт, реално за всички, които живеят на територията на Европа където е, традициите, културата, е, защита на личното пространство, религията, е, нищо от тези фактори не може да оправдае насилие. Разбира се, трябва да работим за превенция и намаляване, премахване на насилието и за преследване на извършителите. Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме